Добро утро на всички. Buongiorno a tutti. Diamo inizio a questa giornata molto importante. Предлагам да започнем а, с а, днешната ни работа. Искам да посоча в началото, че всички документи, които ще бъдат а, представени от експертите оратори, с изключение на доклада на докладчика Стефан Лефол, ще бъдат раздадени на участниците. Днешния ден е много важен както за селското стопанство, така и за промените в климата. Тези теми са особено значими за нас. Парте мисля всички сме съгласни, че е, селското стопанство е до някъде част от проблема, но до голяма степен то е и част от решението на проблема. Затова искам да приветствам е, специалистите, които са дошли да говорят пред нас днес. Е, зная, че някои от тях без колебания изминаха хиляди мили, за да участват в този дебат за селското стопанство в Европейския съюз и промените в климата. За това им благодаря сърдечно от името на нашата парламентарна комисия. Промените в климата се е превърнал, са се превърнали в едно от основните предизвикателства за общата селско-стопанска политика и за това трябва да помислим какво следва да направим сега, незабавно, за да намалим парниковите газове, да стимулираме промените в селско-стопанската практика, тъй че да бъдем в помощ на околната среда и също така да допринесем за намаляване на въглеродния двуокис. Важно е да започне разговор по тези теми сега. В момента се мисли за промени в общата селско-стопанска политика – тъй като факторът а, промени в климата не е отразен в достатъчна степен в нашата политика, а, особено по време на последния и преглед. Трябва да превърнем земеделието в по-устойчива дейност и същевременно, като се имат предвид трудностите настъпващи поради промените в климата, ролята на селското стопанство в нашето общество е особено важна трябва да направим всичко необходимо, за да осигурим наличието на необходимите финансови средства за нов тип обща селско-стопанска политика. Сега с голямо удоволствие давам думата на Стефан Люфол, нашия докладчик. И като вас, господин председателю, искам да приветствам присъстващите колеги, както и експертите, които дойдоха да участват в нашите разисквания. Както току-що каза нашият председател, мисля, че климатичното затопляне е тема, която днес е деликатна от политическа гледна точка, най-вече след провала в Копенхаген. Казвам провал в Копенхаген, но в същото време си мисля, че Копенхаген е, може да се окаже важен момент е, и значим момент, доколкото е, големите страни в света се събраха около една маса, за да мислят за промените в климата и за климатичното затопляне като проблем, който трябва да се реши все още решение не е намерено, но а, развитите страни започнаха да мислят както развитите, в това число и Европа, така и развиващите се, които много бързо развиват економиките се в днешно време. Значи целият свят се осъзна за необходимостта да се работи в посока към решения за борба с затоплянето на климата. В тази връзка, както беше казано, вече Земеделието е един от факторите, допринасящи за е, затоплянето на климата, но то трябва да се превърне в фактор, е, от който проистичат решения за борбата с климатичните промени. Това е първото послание, което трябва да отправим, а именно селското стопанство по самото си естество – заради връзката си с живото, с почвите, е фундаментален фактор, който трябва да бъде задвижен, задействан, така че е, да бъде променен, да еволюира нашия модел на развитие, този с който сме свикнали до сега. Сега въпросът за е, климатичното затопляне не се свежда само до повече или по-малко градуси, които си поставяме като цел. В началото на 21 век трябва да си дадем сметка, че природните ресурси, естествените ресурси, ресурсите от твърди горива имат граници. До сега сме смятали, че можем да се развиваме консумирайки, т.е. изразходвайки всички тези ресурси. А сега е време да си дадем сметка, че е необходимо да ги управляваме и да ограничим своето отражение, отражението на своята дейност върху а, околната среда а, в а, името и за благото на бъдещите поколения. И това е залог също. Значи, е, трябва да си дадем а, е, сметка, че в момента не можем да осигуряваме развитието си в ущърп на екологичното и климатично равновесие на планета. Това е вярно за е, промените в климата, за затоплянето в климата, но и за всички други теми, които имат отношение към бъдещето. мисля си тук за почвите, почвите, които днес много страдат от нашите стереотипи на развитие, страдат от затоплянето в климата, от настъпването на суши на редица, в редица региони. Затова новата обща селско-стопанска политика трябва да има комплексен подход. Тя трябва да взема предвид всички тези теми. По отношение на доклада, първата бележка, която искам да направя, е добре да се а, а, измери добре културната промяна, която е необходима, за да постигнем целите си. Тук сме в Селско-стопанската комисия. Вярно е, че тя се занимава с въпроси на селското стопанство и на екологията, но разделя проблемите. За всеки проблем имаме директива. Директива за пестицидите, директива за почвите, директива за водите – директивата, която вчера обсъдихме за хуманното отношение към животните. Значи всеки път имаме директива с някакви норми, които се стремим да налагаме и които ограничават фермерите. Като в крайна сметка нашите глобални цели стават неразбираеми. И освен това, става невъзможен животът на хората, които трябва да прилагат тези правила, на самите производители. Идеята на нашия доклад е да променим начина по който се отнасяме към проблематиката. Трябва да третираме проблематиката комплексно както се казва, да имаме системен подход. Трябва да впишем земеделието в екосистемата и екосистемата да бъде възприемана глобално. Вече не бива да третираме темите една по една отделно като отделен предмет на отделни директиви, които подлежат на изпълнение в последствие. Това е идеята. За първи път да започнем дебат, който а, третира проблематиката глобално. Промените в климата а, ни задължават, от гледна точка на земеделието, да мислим за две неща. Първо, как така да консумираме, че да отделяме по-малко парникови газове? Това е първата тема, която трябва да обсъдим. И на второ място, как може самото земеделие да допринесе за фиксиране на парниковите газове чрез нова преосмислена дейност за фиксиране, за а, стопиране, за съхраняване на тези парникови газове, в частност въглерода. Да фиксираме, да задържим тези газове в почвите, в частност. Това е едно решение. В момента органичен въглерод се съдържа около 35% в нашите почви. И това е само началото. Както казвам, това е системен проблем. Щом възприемаме глобален подход, трябва да намерим механизъм, при който да използваме по-малко енергия, да отделяме по-малко парникови газове, но същевременно да запазим почвите, да запазим водните ресурси и да позволим на почвите да задържат част от въглерода и да го задържат трайно. Следващата цел е да помислим как можем максимално добре да използваме, оптимално да използваме природата. Защото природата много ни дава. Е, мисля си е, в частност за слънчевата енергия, за фотосинтезата. Слънчевата енергия управлява фотосинтезата. А, е, значи, а, а, по този начин слънчевата енергия може да се превърне в биомаса, в въглерод – от слънчевата енергия проистича живота на Земята. Това е една много голяма тема. И следователно в доклада си предлагам да възприемем и да обхванем всички елементи, които ни позволяват от една страна да намалим потреблението на твърди е, горива, от друга страна да намалим отделянето на парниковите газове, като същевременно гарантираме задържането на въглерода е, чрез нашата нова и обновена дейност. Това е темата на доклада всъщност. Мисля, че в докладите, които са изготвени до сега, защото вече много неща сме изготвили, е, би трябвало да така подходим по нов начин на основата на тези доклади, да ги преосмислим и да ги прегрупираме, за да възприемем и да предложим глобална концепция за земеделието която се основава на екологичното земеделие. Това понятие съществува, но то не трябва да бъде единствената ни цел. Трябва да имаме по-общи цели, които засягат земеделието като цяло. Нашата цел следва да бъде да направим преход от конвенционалния модел на земеделието към нов модел на развитие и а, производство, който е съобразен с е, околната среда, но който е економически жизнен, защото това не бива да забравяме. Трябва да имаме економическо измерение във всяка своя мисъл когато говорим за която и да е селско-стопанска дейност и за селско-стопанската дейност като цяло. Значи, вече в дебата са очертани някои а, елементи, трябва да ги прегрупираме и така трябва да открием перспективи за новите подходи. И всичко това трябва да се претвори в една селско-стопанска политика, която позволява този глобален преход, ще позволи на земеделието да изпълни не само социалната си роля, но и да постигне разнообразие на пейзажите, на селско-стопанските продукти, но същевременно земеделието ще се превърне в управляващ фактор, защото биосферата е това, от което зависи живота на земята и земеделието играе ключова роля тук. Е, така очертах редица фактори. Е, говорих за биологично чистото земеделие. Е, тук са ни необходими нови методи и за тази цел, за това обсъждане са сред нас тези експерти. Те трябва да ни кажат какво става на фронта на методите, кое, как можем да използваме, за да уловим въглерода, да ограничим използването на твърди горива и да запазим природните ресурси. Заключение. Тъй като вече бях пространен мисля следното. По отношение на поставения въпрос за затоплянето в климата, а, длъжни сме да мислим за създаването на земеделие, което е екологично, економично и социално резултатно. Тук Европа може да изиграе главна роля в света. Знаем това, е, продоволственият въпрос е съвсем реален. Има хора, които страдат от недояждане, недохранване. Въпросът за а, климатичните промени бях, бе поставен с особена острота в Копенхаген. А, новите бури, новите суши, а, всичко това, което засяга замеделието в а, а, глобален мащаб. Ние имаме научни изследователи и имаме възможност а, да а, мобилизираме опита си и по този начин да извършим превод и преход, който ще превърне Европа в пример в глобален мащаб. Благодаря. E Благодаря, Стефан. Благодаря за принос ти и за данните, които ни дадохте по тази тема. Сега да започнем с, експертите. Доналд Рейковски а, от а, Министерството на замеделието на щатите. Той ще говори за секвестрирането в, на а, въглерод в земеделски земи. Благодаря, господин председател, благодаря за изказването на колегата на докладчика Дефол. Е, необходимо е да се разбират тези проблеми е, и как да се разбира глобалната промяна. Необходимо е, е предвид обстоятелствата да имаме устойчиво земеделие, трябва да се грижим за економиката, за сигурността на прехраната, за климатичните промени, за възобновяеми източници на енергия, биоенергия, качеството на околната среда и зависимостта от е, е, чуждестранните е, почви. Необходимо е да се управлява е, въглерода. Едно, е, един проект Това е отношение, и наречени проект СОКО. Той е е СОКО, съкръщение от Soil Conservation, запазване на почвите. Необходимо е да се направи всичко което е необходимо. Необходимо е да се управлява цикъла на въглерода. И както спомена господин Фол, този въглерод се улавя и се складира сега трябва да използваме вече повече биоенергията. Този материал се използва в дишането, за да може да функционираме нормално и а, се отделя енергия в този процес. Всички тези процеси обаче а, са свързани с управлението на въглерода. Има държави, които гладуват, ние сме загрижени за бъдещето на нашите деца. Имаме един единствен шанс и това е консервативно традиционното замеделие. Ние зависим от живата ни почва, която зависи от е, въглерода в почвата. Тоест, ние трябва да управляваме въглерода, за да постигнем високо качество на живота. Зависим от тези екосистеми и техните а, е, услуги и служби. А, е, Основата на цялото това ам, замеделие е органичния въглерод в почвата. А, ние трябва да осъзнаваме неговите количества. В тази система се използва минимално обработване, очакваме ротация на посевите и също така проследяваме остатъчните количества в почвата. И искам да разберете, че а, когато разглеждате биомасата, вие трябва да знаете, че въглерода е всичко в консервацията. Всичко, навсякъде има въглерод. В остатъците, в остатъчните вещества в почвата също така са главно базирани на въглерод. И консервирането е една от първите проблеми. Изключително е важен въглерода за този триъгълник с биологични, физически и химични процеси, които са много важни. И малкото количество въглерод е много важно за поддържането на тези критично важни функции на почвата и за осигуряване на сигурността на прехраната. Този цикъл на въглерода е изключително важен за гарантирането на храната, но и също така за качеството на почвата. Ние трябва да управляваме и съня, и водата, за да се оптимизира процеса на фотосинтезата, за да може да използваме а, и процесите на микробиологията в почвата. Ние а, от, сме отговорни за дишането а, и за да можем да бъдем колкото е възможно по- а, е, е, експедитивни, би трябвало да мислим също така и за увеличаването на замеделието. Искам да ви помоля да мислите за растителността като за въглерод. А, повечето от нашите растения са с повече от 45% съдържание на въглерод. Ние може да уловим този въглерод, може да го съхраним. Това е нещо като една съхранена енергия, като източник на храни. И по този начин екосистемите могат да се възползват от управлението на а, съдържанието на въглерод. И по този начин се, това е от полза за околната среда и за качеството на живота. Когато използваме тези ресурси, за да се управляват процесите в селското стопанство, Процесите се въртят около този въглероден цикъл. Нашата храна, фуражи, фибри и горива е свързано с въглерода във връзка с секвестрацията се водят дебати за ползите. Използвах някои данни, публикувани в Штатите, за да се каже, за да се покаже, секвестрирането на въглерод в повърхностните слоеве на почвата. В Штатите имаме 16 000 вида различни почви. Много трудно да се направи сравнение. Нещо друго, което трябва да се каже, че два основни фактора са температурата и валежите в съответните екосистеми. можете да видите, че дори в в долините положението е много различно, така че е много трудно да се правят твърди прогнози, но има натрупване на въглерод в обработването на земята и ние трябва да разбираме тези процеси. Има повече от 150 доброволни пазари на въглерод в щатите. Подчертавам думата доброволни, защото това ни помага да разберем пазара на въглерод. Штатите все още нямат политика за климатичните промени и бъдещата програма с оглед на изхода от Копенхаген увеличи несигурността. Ние би трябвало обаче да допринесем за облегчаване на бедността в света, да, да гарантираме устойчиво развитие, да подобрим сигурността на прехраната, на сигурността на енергия. Не може да има стандартни решения в нашата селско-стопанска система – Имаме пример за Чикагската климатична борса. Можете да видите стойностите, и а, също така компенсирането на въглерода. Това са всъщност истински долари, които са вложени за създаване на стимули за по-добро управление на въглерода. Има някои компенсационни марки, мерки, които са важни. А, и е, показвам тук, че наистина са внесени истински пари, но все още е, тези суми не са значителни, за да може да се дадат истински стимули за селските стопани. А сега имам една прогноза за това какво ще представлява пазара на въглерод в 2012 година. Стойността е изчислена а, на 2,1 трилиона долара. Това е огромна сума. Тя е умопомрачителна за моите представи. Това ще е, е, са сумите за периода от 2012 от 2020 година. Ако го умножите по 1,7, ще получите колко евро е това. В момента има социални проблеми, културни проблеми, които, е, от които зависи решаването на този проблем но като учен аз би трябвало да ви дам и положителните ефекти системата на еко, екосистемите са много важни. Използвах е, аналогията с колелото, защото тя е много проста. Въглеродът е уста на това корило, от не, а, е, на това колело. От него излизат радиално различните фактори, които са ни необходими в селско-стопанската система. А, повишена нашата способност за задържане на водата, подобряване на качеството на водата, подобрено инфилтриране. Всичко това е много важно за селско-стопанското производство с оглед на неговата устойчивост. Необходим е също така. Има един списък около 14 пълси, а, които сами по себе си може би не са нещо, кой знае колко впечатляващо, но обединени а, техния ефект е забележителен. И това е всъщност колелото на съдбата на селското стопанство. И тук е една карикатурка, Карби карпен, Това е по-скоро не за вас, а за децата ви, внуците ви. И а, наистина, нека въглеродния отпечатък да е колкото е възможно по-малък. Благодаря, господин председател. Е, грация. Грация, мистер Рейковски. Благодаря, господин Райковски. Нека да продължим с следващата презентация. Очаквам интересна дискусия по-късно в резултат на направените представени от е, експертите. Сега ще чуем господин Омара, директора на изследователската дейност в е, ТИГАС. Той ще говори за решенията за намаляване на емисии на парникови газове от преживни животни. Господин Омара, имате думата. Бих искал да благодаря на комисията за възможността да говоря по тази важна тема, а именно селското стопанство и измененията в климата. През следващите няколко минути ще говоря за решенията за намаляване на парниковите газове от преживни животни. Ще се опитам да ви представя някои от технологиите, с които разполагаме и които се разработват за намаляване на тези емисии. Най-напред Нека си припомним откъде идват е, тези емисии от преживните животни. Виждате профила на емисиите на парникови газове за Европейския съюз. Виждаме е, един от източниците, а именно ферментацията е, свързана с производството на месо от преживни животни. Това е един от основните източници на парникови газове за Европейския съюз. Говорим за 20-50%, като а, това е а, комбинация от а, азотен а, оксид, а, окис, като а, тези емисии са резултат от а, прилагането на различни торове върху почвите, които се трансформират в азотен окис те са резултат е, и от е, урината на преживните животни е, по пасищата. Извинявам се за затрудненията с презентацията. Като емисиите са резултат от преживните животни нека да погледнем глобалната перспектива за емисиите, свързани с селското стопанство. Виждаме различни тенденции за емисиите през следващите 15-20 години. В повечето развити страни емисиите са статични. Такива са те за последните няколко десетилетия. Прогнозата е, че те ще останат статични през следващото десетилетие, докато в развиващите се страни тенденцията е емисиите значително да се увеличат, тъй като нараства селско-стопанската продукция в тези райони. И е, отново във връзка с е, световната перспектива и възможността за смекчаване в световен мащаб, виждате един слайд, е, който представя доклада за смекчаване на климатичните промени в селското стопанство от 2007 година. Тук говорим за биофизичния потенциал за смекчаване. Доклада заключва, че има възможност и то съществена за за смягчаване на емисиите в селското стопанство, като този потенциал е свързан с управлението на въглеродния диоксид. На втората колона виждате потенциала за намаляване на емисии от селско-стопански животни. Виждате пропорцията е малка, в сравнение с това, което мислим, че селското стопанство може да допринесе за смягчаване. Много важно е какво може да се направи. Беше подчертано и от прещеговорившия, че потенциала в това отношение е малък. Последните седмици имаше доклад от Организацията по храните, според който има голям потенциал за повишаване на качеството на управление на почвите, така че да се увеличи улавянето на въглерода. И така, какво можем да направим и с какви технологии разполагаме за намаляване на емисиите метан от ферментация? Знаем, че има технологии, някои е, също са предмета на научни изследвания. В слайда съм изброил някои от тях, е, а други са споменати в е, документа, който съм използвал. Е, става дума за храните за животните, добавяне на липиди към диетата на животните, промяна на карбохидратния тип, също така има и други механизми, които все още не са познати в Европейския съюз. Не трябва да забравяме подобряването на пасищата, както и а, разнообразните фуражни видове. Все още а, има научни изследвания в тази връзка, които ще допринесат за намаляването на емисиите метан от ферментация. По-настоящем тези технологии са много скъпи за селскостопанските производители. И за това, ако няма стимули, селскостопанските производители не биха ги използвали. Някои от технологиите имат само краткосрочен ефект, т.е макар да изглеждат обещаващи, когато на практика се оказва, че резултатът от тях изчезва след няколко седмици. По някои от технологиите има нужда от допълнителни изследвания, преди да бъдем в позиция да можем да ги прилагаме на глобален, в глобален мащаб. Какво друго правим по-настоящем в селското стопанство? така че да намалим емисиите на метан. Най-важното е подобряването на производителността. Конкретно през последните 20, 30, 40 години говорим. Това подобрение в производителността е важна стратегия за нас, така че да можем да намалим емисиите за килограм продукт. Знаем, че света през следващите 20-30 години ще има нужда от все повече и повече хранителни продукти. В момента не разполагаме с достатъчно технологии за намаляване на емисиите на а, животно за ден. Така че необходимо е да се вземе предвид това, че ще се произвеждат още повече продукти. Когато разгледаме емисиите на килограм мляко или килограм месо, виждаме, че ние сме в по-благоприятно положение от други региони в света. Ние сме подобрили своите резултати през последните 20 години. Ще ви дам един пример за Ирландия, където емисиите на метан за килограм месо са намалени с 13%. Това е скромно намаление, но все пак трябва да бъде отбелязано, като направим сравнение с Нова Зеландия или Штатите, където виждаме по-драматично намаляване на емисиите за килограм месо или мляко. В Европейския съюз имаме, имахме млечни квоти през последните години, които също оказаха своя ефект за намаляване на производителността в сравнение с други региони. Ако има желание от участниците, мога да поговоря в детайли по този въпрос по време на дискусията. Напредъка в животновътството е друга тема, която трябва да засегнем. Според нас можем да постигнем нови резултати в животновътството. През последните 40 години то се развива устойчиво като целта е да се, да се отглеждат животни, бързо растящи животни и с по-малки емисии. Ето тук виждаме една тенденция, която ще продължи от гледна точка на животновътството и която ще ни а, помогне да отглеждаме а, животни с по-добри и по-добри показатели. А, необходимо е да се използват постиженията на ДНК технологиите, така че да постигнем характеристики като хранителна ефективност в нашите животновътски програми. Необходимо е да се постигат по-добри резултати и производителност с по-малки, по-малко хранителни продукти, така че ще имаме и намаление на емисиите в резултат на подобрените животински породи. Все още говорим за ранните етапи на животновътството от гледна точка на селектиране на животните с цел по-малки емисии. Знаем, че има породи, които а, имат по-големи и по-малки емисии. А, както и от хората имаме такива, които тичат по-добре и по-лошо. Така че не трябва да пренебрегваме и генетичния компонент в селекцията на животни. Например, не трябва да забравяме възможността за отглеждане на породи с произвеждащи ниски емисии метан. Все още сме на етап научни изследвания, но съществуват вълнуващи перспективи за в бъдеще. И на последно място хоризонталното сканиране във връзка с емисиите метан от ферментация. До сега не успяхме да намалим тези емисии много ефективно поради типа на нашия подход. Ние не, раз... не познаваме добре процеса на производство на метан от микроорганизмите в преживните животни. Не разбираме защо постигнатия ефект е краткосрочен за това необходимо е да си изградим една по-ясна представа за целият контрол на производство на, место, на месо от преживни животни. както казах, полагаме усилия за разбиране на този процес и да успеем да моделираме този процес Така че в момента тъкат съществени процеси, има а, международна програма за научни изследвания, използват се под... микробиологични подходи за намаляване на емисиите. проучват се и а, растителните екстракти, които могат да имат ефект върху емисиите. А сега емисиите на а, азотен оксид, а, свързани с животните и нашите емисии парникови газове. един от най-ефективните начини, мисля, че можем да постигнем и повече в момента, отколкото в миналото. Един от най-ефективните начини за намаляване на емисиите е намаляване на торовете, които съдържат азот. Необходимо е да се използва по-ефективно неорганичния азот, който използваме в нашите селско-стопански системи. Той трябва да бъде заменен в пасищата, така че и също така трябва да използваме по-ефективно азота, както споменах. Така че а, в момента има различни стратегии, които прилагаме в а, селското стопанство. Някои от тях са изключително ценни. Освен това, имаме възможност да използваме така наречените да използваме вещества, които възпрепятстват отделянето на азот – така че да се намали производството на азотен оксид е, в пасищата. Е, методите, с които разполагаме, са доста скъпи. Е, те стигат до 100 евро на хектар. В Нова Зеландия, например, тази цена се покрива а, от постигнатите резултати. В Ирландия и на други места в Европейския съюз все още не разполагаме с а, насърчаващи мерки. Затова на този етап такива вещества, препятстващи образуването на азот, се използват все по-малко. Ето тук виждате една графика за използването на торове в Ирландия по пасищата. Виждате а, и крива, свързана с разходите. Има тенденция за намаляване на използване на азотни торове през последните 10 години, като това е свързано с това, че селскостопанските производители използват по-ефективно този азот. От гледна точка на хоризонталното сканиране, най-вълнуващото нещо, което в момента съществува, във връзка с емисиите са опитите за подобряване на азотната ефективност на преживните животни. Знаем за проекта Rednex, финансиран от Европейския съюз, който има за цел подобряване на азотната ефективност а, на преживните животни. Когато има по-малко азот в диетата, а, това довежда до по-малко азот в екскрементите на животните и по-малко емисии на азотен оксид. Така че очакваме резултати от тези научни изследвания и в следващите години. И на последно място исках да повторя това, което прещеговорившия спомена, а именно възможността за секвестрация на въглерод. Аз искам да се фокусирам върху животновътските системи, основаващи се на пасища във връзка с секвестирането на въглерод. Разполагаме с доста данни, които показват, че европейските пасища задържат съществени количества въглерод. Ние можем дори да подобрим този потенциал, като най-важното е да опазим своите пасища, така че това да доведе до по-добри резултати. Необходимо е да се уверим, че насите пасища се управляват по такъв начин, че да се подобри техния потенциал за отвеждане на въглерод. И така, много трудно е да се прилагат технологиите за намаляване на емисиите на метан. От на килограм месо или мляко за ден, но важен фактор за намаляване на емисиите за килограм продукт е растежа на производителността. Разполагаме с технологии за намаляване на, азот, на емисиите на азотен оксид и не трябва да, забра, да забравяме и отвеждането на въглерода, което е много важно за намаляване на емисиите на парниковите газове. Благодаря. Grazie. Благодаря на господин Франко Мара за интересните му бележки. Искам да ви припомня, че след следващия оратор, а именно Роб Кук, ще направим а, кратко обсъждане. Така че, ако искате да се запишете за изказване, е, ще улесните работата ни. А след следващия кръг оратори ще има повторна дискусия, след е, която ще направим обобщение и заключение. Но е, сега искам да дам думата на Роб Кук, който е директор в Natural England, Природна Англия, той ще ни е, запознае е, с е, намаляването на парниковите газове чрез агроекологични мерки и мерки за управление на горите. Благодаря, господин председателю. За мен е голяма чест и удоволствие от името на Великобритания и групата за политика по земеползване да говоря пред комисията по тази тема за намаляване на парниковите газове. Моята организация е Natural England, която в момента председателства групата за политика по земеползване, разработва много от агриекологичните системи в Англия. В момента селското стопанство е източник на 7% от общите емисии на парникови газове в Великобритания, включително 36% от общите емисии на метан в страната и 67% от общите емисии на азотен окис. Но секторът на земеуправление като цяло има уникално положение, защото той може да препятства причините за промените в климата, като се намаляват парниковите газове и като се отвежда и съхранява въглерод в почвите и в растителността. Нашата задача е да разработим начина за, за постигане на продоволствена сигурност, намаляване на парниковите газове и увеличаване на съхраняването на въглерод. Това може да се постигне и трябва да се постигне а, чрез поддържане на земеделието и осигуряване на дългосрочна продоволствена сигурност. Измененията в климата изискват да координираме дейността си в различните държави. За това тук има определена роля Европейският съюз. Е, намаляването е, на промените и ограничаването на промените трябва да се възприема и като обществено благо. Е, стълб 2 в общата селско-стопанска политика финансира осигуряването на такива обществени блага и добре може да помогне на селското стопанство да се пребори с промените в климата, защото съществува обща правна уредба, която позволява на държавите членки да действат на място. Чрез стълб 2 се стимулират фермерите и другите хора, които управляват земята, да помогнат а, да бъдат осъществени тези амбиции чрез промяна в поведението. Великобритания е в челната редица а, на страните, които разработват такива агроекологични схеми. Има два начина, по които подобни схеми и системи допринасят а, за постигане на нашите екологични цели. Първо, чрез увеличаване на въглерода, който се съхранява в почвите и растителността заетостта и намаляване на загубите на въглерод чрез възстановяване на деградиралите почви и запазване на торфищата. И на второ място, чрез намаляване а, на а, парниковите газове. А, ние имаме специална агроекологична система в Великобритания, която се нарича екологично стопанисване и а, там се а, създават редица възможности а, за а, отвеждане на въглерода в почвите, като по този начин се постигат очертаните екологични е, цели. Тук са е, взети предвид специално ненаторявани, необработени буферни ивици от обработваема или вадна земя, живите плетове, както и запазването на различните археологически паметници се взема предвид. Другото а, основно а, значение на нашите системи е за възстановяване на хабитатите с влушено качество и възстановяване и създаване на нови хабитати върху селско-стопанска земя. Ние смятаме, че чрез тези възможности може да се спести въглерод а, около 1 милион тона е, въглероден окис, е, двуокис годишно. Например, 90 000 хектара е, богата на въглерод торфена земя в момента се възстановява чрез тази система. През последните три години Natural England е похарчило над 90 милиона английски лири за подобни агроекологични мерки и системи. Тези спестявания на въглерод обаче не винаги са трайни и затова могат лесно да бъдат погубени, ако фермерите преговорите се върнат към предишните начини на управление на земята. Например, през петгодишния период на първото споразумение, което сключихме по схемата, 700 000 тона въглероден двуоки са натрупвани всяка година в буферните ивици и в живите плетове, доведоха до 3,5 милиона тона въглероден двуокис, който може да бъде освободен, ако се върнем към предишните начини на обработване на земята. Има доста добри примери от Великобритания и от останалите страни в Европа за използване на обща селско-стопанска политика за решаване на проблемите с климата. В Уелс имаме нова система, наречена Гластър, която ще започне през 2012 година да функционира. Е, в нейната сърцевина са поставени е, мерките за борба с промените в климата и е, то все в резултат от прегледа на общата селско-стопанска политика. Ние имаме възможност да даваме по тази система и по тази схема субсидии на фермите за решаване на редица проблеми, като например повишаване на енергийната ефективност, рециклиране на водите и използване на дървесни стърготини за постелки на животните. Чрез нашите контакти в ЕНКА, Европейската мрежа на консервационните органи, сме установили, че Великобритания не е единствената държава, която прилага в този смисъл мерките по стълб 2. В Австрия Агенцията за опазване на околната страна има проект, чрез който се оценява потенциала на отвеждането на въглерода и повишаването на качеството на почвите. В Германия агроекологичните схеми допринасят за ограничаване на промените в климата чрез стимулиране на консервацията и натрупване на почвен въглерод въглерод чрез нови мерки за почвена консервация, като пряко а, а, посяване е, на културите, мулчиране и засаждане. В Италия мерки по стълб 2 се използват за стимулиране на отвеждането на въглерод в почвите и за създаване на нови гори. Общо Италия харчи около 140 милиона евро за тези мерки за борба с промените в климата или общо 18% от своя бюджет за научни изследвания. Големите спестявания на въглерод до сега в Великобритания и в Англия в частност са благодарение на управлението, на управленските мерки, специфично насочени към екологични цели. Natural England в момента извършва оценка на начина по който агроекологичните схеми могат още да допринесат, допълнително да допринесат за ограничаване на промените в климата, в частност като се увеличава съхраняването на въглерод. В Англия схемата екологично стопанисване – не води до създаване на сериозни нови горски посъждения, но по стълб 2 имаме отделна система и отделна схема, по която ще отпускаме субсидии за залесяване за тази цел. Ние бихме искали чрез тази система, чрез тези субсидии е, да увеличим горската покривка и да подобрим управлението на съществуващите гори. В е, краткосрочен е, план ударението ще бъде поставено върху подобряване на дейността на собствениците и стопаните на горите. В средносрочен план трябва да увеличим дървесната горската покривка. В Англия правителството неодавна обяви желанието си да увеличи залесяването с 10 000 хектара годишно за следващите 15 години, за да се осигури отвеждане на 50 милиона тона въглероден блок годишно до 2050 година тук възникващия пазар на въглеродни емисии и квоти има голям потенциал за финансиране на създаването на нови горски насъждения. Например, в Великобритания 50% от горите на Англия не се управляват. Ако има целенасочено финансиране, може би чрез специална схема, агроекологична, може да се стигне до устойчиво управление на тези гори, така че те да дават необходимите дърва за огрев, е, да осигуряват економическа заетост, но също времено да са източник на нисковъглеродна енергия. Както е, е отбелязал Междуправителствения панел за промените в климата, голяма част е, от потенциала на селското стопанство за борба с промените в климата проистича от възможностите за отвеждане на въглерод. Ние смятаме, е, че е, много мерки за борба с промените в климата могат да имат многопосочни положителни отражения. Например, е, твърди се, че от тук нататък зимите ще бъдат по-влажни, което означава, че фермерите трябва да подобрят капацитета си за съхраняване на оборски тор. Като се съдят нови гори и дървета, отделни дървета. Това ще допринесе не само за ограничаване на промените в климата, но и за приспособяване, например, чрез ветровали, чрез осигуряване на е, сянка за животните, намаляване на възможностите за наводнение, за ерозия на почвите, осигуряване на място за живот на горските видове. Е, мерките за намаляване на ерозията и за увеличаване на органичната материя в почвите също ще помогнат е, за увеличаване на биоразнообразието и ще доведат до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Голяма част от мерките, които описах, всъщност съвпадат с заключенията в прекрасния доклад на вашия докладчик политика. Трябва да кажа, че се надявам да съм показал как в Великобритания и в цяла Европа а, горските мерки и агроекологичните мерки по втория стъп на обща селско-стопанска политика вече дават съществен принос за борба с промените в климата. В това отношение най-важното е да бъде помогнато на селските стопани да запазят и да разширят количествата а, въглерод, а, които се задържат в селско-стопанските почви, в торфищата и в дървесината. Но тези мерки трябва също така да допринасят е, и е, за намаляване на енергийната интензивност на нашата дейност и за използване на повече е, възобновяеми източници на енергия. Ограничаването на промените в климата е само едно от обществените блага по стълб 2 на общата селско-стопанска политика и може би е интересно да знаете, че нашата група неодавна публикува специален доклад, който прави оценка на общия така мащаб на общата необходимост от управление, екологично управление на земите и стимулите за тази цел в Великобритания. Основен приоритет при при е, наличието на ограничения в финансирането е да се осигури приемственост. Възникващия пазар на въглеродни емисии вероятно ще играе все по-голяма роля в бъдеще, но е много вероятно също така е, стимулите, изплащани по стълб 2 от селско-стопанска политика, да бъдат с голямо значение поне до 2020 година. Тези мерки е, никога няма да се превърнат в основен механизъм за повишаване на енергийната ефективност на европейското земеделие или за намаляване на емисиите на парникови парникови газове, но те могат да доведат до много важно ограничаване на количествата газове, които отделяме, до голяма степен като последица от управлението което ще бъде прилагано. Също така тези мерки не са основен механизъм за стимулиране производството на възобновяема енергия от биогорива или биомаса. Но все пак, като се стимулира производство на дърва за огрев, те могат, например, да допълнят производството на специално произвеждани енергийни култури и така да допринесат за приспособяване, по-добро приспособяване към промените в климата. Това е може би най-голямата сила на агроекологичните и горските мерки тъй като те са насочени към цял спектър от екологични цели. Спестяванията на въглерод могат да доведат е, до интегриран подход. Е, те трябва да бъдат обединени с други цели и да бъдат подчинени на принципите на устойчивостта. По този начин мерките се превръщат във важно средство за съчетаване на необходимостта от борба с промените в климата и другите е, легитимни очаквания, насочени към земеделските земи в Европейския съюз. Част от тези очаквания са свързани, разбира се, с производството на храните в Великобритания Германия ние 20 години вече трупаме опит при интегрирането на агроекологични мерки с селско-стопанско производство във всички типове земеделски системи. Опитът ни показва, че е необходимо внимателно планиране, но между продоволствената сигурност и екологичната сигурност няма непременно противоречие. С това изчерпвам изказването си, господин председателю, и ви благодаря за вниманието. Le mulțumesc mult experților. Sunt... Благодаря много на експертите и смятам, че колегите смята, че трите презентации бяха много интересни. сега започваме дебата по темата. Господин Сюзан Валнер, е, който е, е докладчик на ИТРЕ, ще вземе думата, ще вземе отношение. От името на Комисията по промишлеността и енергетиката искам да благодаря за отлично организираната работа. Искам да добавя няколко неща от гледна точка на, нашия, на нашата комисия. Първо, смятаме, че би било уместно да а, попитаме комисията дали не може да се предвидят повече средства за постигане на подобрение в борбата срещу климатичните промени в следните приоритетни сфери. Първо, в производството и използването на биогорива, в производството и използването на устойчиви торове и в подобряването и на управлението на отпадъчните вещества. Искам да привлека вниманието ви към факта, че по-широко и по-ефективно използване на технологията може да допренесе до за подобряването на различните фази на производството, за подобряване на управлението на процесите с оглед оползотворяването на средствата на производство и същевременно да се, намали, да се намалят емисиите на парниковите газове. Това са идеи, това са предложения, които би искала да направи нашата комисия към работата на докладчика, която, повтарям, е отлична. Председателят благодаря. Госпожа Магинес има дума. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите за представените данни. Имам два въпроса, може би ще има и трети. Струва ми се, че почвите са от изключително важно значение. Можете ли вие, като експерти, да определите приоритетите в нашата бъдеща работа, защото ми се струва, че а, изследваме а, твърде много неща, може би ще трябва все още повече неща да се изследват. Затова ви питам какви са трите приоритета, на които трябва да съсредоточим вниманието си. Франко Мара каза, че има възможности за намаляване на метановите емисии и а, за мен беше наистина много освежаващо, че имаше м, такава честност след, а, сред изследователите. По въпроса за финансирането на научните изследвания, а, прави впечатление, че много изследвания се провеждат, но много е малко финансирането за трансфер на технологиите. И това е нещо, което би трябвало да бъде решено като проблем. Може би да споделите как може да бъде направено това, дали е, и вие го виждате като проблем. От гледна точка на реформата в селско-стопанската е, политика, смятате ли, че ние като хора, които определят политиката и като експерти, дали не трябва да ангажираме селските стопани да опишат какво правят те като селски стопани. Може би това ще бъде уместно в следващата част на нашата дискусия. Ще ви бъда благодарна, ако вземете отношение по тези въпроси. Благодаря. Господин Лайн, има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с казаното от госпожа Магинес. Искам също така да благодаря на Стивен Лефол за много добре изготвения доклад. Надявам се, че по-късно ще проведем истинска дискусия по този въпрос. Моите въпроси не са много различни от въпросите на госпожа Магинес. Искам да помоля за малко пояснение имаме отговорност за азотните емисии. Може ли някой да каже каква е популацията на а, животните, селскостопанските животни, а, тъй като има промени а, в а, това отношение, може би не непременно само селскостопанското производство е фактора, който е повишил съдържанието и емисиите на метан. Също така има дебат за това как може селското стопанство да бъде по-ефективно и по-економически изгодно. Така че аз бих желал да, да разгледаме а, проблемите, свързани с, с техниките за отглеждане на различните култури, за управлението на а, а, ливадите и пазищата, да се включат повече. А, а, култури, е, свързани с детелината. И основното послание беше за а, конверсията, за генетичните фактори. И а, също така а, начините за управление на а, емисиите на газове и съобщо всички проблеми, върху които би трябвало да съсредоточим вниманието си. И накрая намаляването на азотните окиси, дали трябва да съсредоточим вниманието си върху тяхното намаляване. А, е, просто е, дали не може да се очертаят мерките, които би трябвало да се предприемат през първите пет е, години с оглед на изтъкването на приоритетите. Благодаря, господин Лайен. А сега е, Ханс Линк. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на основните оратори, които се изказаха днес. Има няколко въпроса, които бяха повдигнати, е, особено от последните двама, които се изказаха. Чувал съм за много числа, селско-стопанско селско-стопанското производство според някои данни отговаря само 10% от емисиите. Мисля, че не се отчита тук производството на други държави, да кажем фактора внос на фуражи от Бразилия. Дали това не би трябвало да се включи в нашия въглероден отпечатък? Дали това няма да се отрази на емисиите, особено като се има предвид а, екологичните щети, причинени от а, говедовътството в а, Бразилия? По въпроса за ефективността на фуражите, вие говорите, че тя се увеличила и се по, а, произвежда по-малко метан с млякото. Мисля, че трябва много критично да а, разглеждаме тези идеи. Като че ли кравите не пасат, се хранят с химически вещества и се питам дали това не е нещо друго, което може да се включи в данните за емисиите, ако се използват вещества, които са различни от зърно и зърнени храни и а, трева. Защитата на поляните е нещо, което е много важно. Той беше споменато. Не знам дали някой разполага с конкретни числови данни, но смятам, че в общи линии ние губим а, пасища. А, и когато говорим за отвеждането на въглерод, това също е важен въпрос и мисля, че има голям потенциал за тези депа на въглерод. А, правено ли е а, сравнително а, проучване за различните видове органично замеделие? То по-ли-ефективно, е отколкото отвеждането и складирането на въглерод? Ако говорим за биогаз от отпадъци, мисля, че това би е, било един значителен принос е, за проучванията на, е, био, на парниковите газове. Председателят, господин Арни. presentation, beg your pardon. Can you hear me? Сега чувате ли ме? Аз бях в университета а, на Ист, Англия, Източна Англия в 85-86 година. И а, там ни казаха, че нивото на а, а, морето ще се повишава с един метър на 10 години. В резултат аз промених а, а, на това, което отглеждах, започнах да отглеждам твърда пшеница, защото ми беше казано и аз се заблудих, че това ще се случи. Всъщност не стана. Така имаше а, за, а, моите посеви замръзваха. Неодавна, през август 2008 е, година, ни казваха, че е, зимата ще бъде мейка и аз купих агнета. Всъщност е, зимата беше много студена. След това имаше агенции, които правеха прогнози за слънчевите цикли и отново нещата се объркаха. Има нещо Всъщност, говори се, че въглеродният диоксид е замърсител. Всъщност, е едно много полезно вещество. И сега, по въпроса за метана, може ли гос, доктор Амаро, професор Амаро, не искам да го обидя, разбирам, че нивото на метана което се изпраща в атмосферата 0,0002%. Това не е кой знае колко много. Доколкото разбрах, той каза, че това е от преживните. Други хора казват, че са 95% от тези количества идват от бактериите. Естествено, преживните са много малка част от животните и те не са измислени от хората. И те винаги са произвеждали метан и това е част от жизнения цикъл и не разбирам какъв е проблема. А, ако не ако искаме да а, съдим дървета, а, на обработваема земя, трябва да произвеждаме повече от останалата обработваема е, земя, с което би трябвало да повишим биотехнологиите. Благодаря. Направените изказвания тази сутрин бяха много интересни, но според мен имаше едно нещо, което отсъстваше от дебата. И това е цялостната идея относно селското стопанство. Един от най-важните естествени начини за улавяне на въглероден двуокис е това е фотосинтезата. И фотосинтезата има важна роля в околната среда колко част, каква част от повърхностния слой на почвите се използва в селското стопанство. Това е което ме интересува. Също така се интересувам от земите, които в момента не се използват. Има области, където не могат да се отглеждат растения, но те също могат да се използват за съхранение на а, въглерод. А, би било интересно да се запознаем с цялостната картина. А относно сектора за производство на месо, преди няколко седмици имаше интересна сесия, узаглавена по-малко месо, по-малко затопляне. Аз, честно казано, не съм съгласен с някои от заключенията, постигнати там. Липсваше яснота тази сутрин открих следното нещо, че тук говорим за защита на ливадите и а, древното покритие. А, трудно обаче а, е да се запознае обществеността с а, тази идея, защото картината е доста сложна. Така че трудно е а, да се уточни дали а, повече въглероден двуокис се отвежда в земите, отколкото се отделя заедно с метан. Така че трябва да разгледаме общата селско-стопанска политика във връзка с борбата с измененията в климата. Съществува ли възможност да се обосноват и оправдаят плащанията във връзка с селско-стопанските дейности. Какво можем да направим с ливадите, които са изправени пред заплахата да бъдат унищожени? Те са заплашени из цяла Европа, защото вече не се използват. Има ли други мерки в областта на политиката за селско стопанство, които можем да използваме така, че да се преборим с това? Давам думата на нашия заместник председател, господин Бове. Добър ден! Най-напред искам да благодаря на докладчика. Мисля, самият факт, е, че той поставя темата на масата е много значителен всички тези изказвания ще хвърлят светлина върху бъдещите ни разисквания. Сега тук не знам обаче дали да се смея или да плача. Защото имам чувството, че а, тъпчем на едно място. Никой не е, говори за отговорността на общата селско-стопанска политика за положението, в което се намираме. Защото 30 години правим една селско-стопанска политика, която накрая ни изправя с гръб към стената. Много научно, но ефектът на тази производствена и производителна политика е унищожителен и това е парадоксално. Казват ни, съществуват решения и трябва да чуем големите учени, които ни обясняват, че ливадите не трябва да се обръщат в обработваема земя, че не трябва да пускаме на ливадите животните. Дали просто през 30-те години, за които говоря, не трябваше да финансираме а, селските стопани, а, за да използват за обработваема земя някои от поляните или вадите. дали на времето не трябваше да се отпуснат 3000, вместо 3000 френски франка, защото тогава съществуваха френски франкове, за обръщане на ливадите в площи с царевица, която се напоява, вместо да се дадат 300 франка, за да се оставят ливадите непокътнати. Второто нещо, което а, искам да кажа е за вноса. 22 милиона хектара в Южна Америка произвеждат соя, която се внася. В, а, а, тя се внася от Латинска Америка в Европа. И това допринася за нашия въглероден отпечатък, а не за техния. Нещо друго искам да кажа също. Е, ние имаме производителен е, модел, производствен модел, при който е, на основата на науката, колкото повече произвеждате, толкова повече ви плащат. Никой не говори за семената. Днешният модел за семената е изцяло а, такъв а, основан върху производството на торовете. Значи, все повече се изпол... стимулира използването на торове. И съвсем очевидно, всяко търсене в друга посока днес не се ползва от подкрепа, включително и от финансова подкрепа. Естествено, това обогатява фирмите, които произвеждат торове. Не искам да навлизам в детайли, но има много ясна връзка а, между а, магазините за семена и а, производителите на торове. Това са всъщност едни и същи магазини. Говори се също за гледането на животни без почва. Сега ние би трябвало да интегрираме вещества в почвата, а не да лишаваме почвата от вещества. Най-идиотската система, която може да съществува е да гледате животни не върху трева и земя, а върху бетон – произвеждаме вещества, които се превръщат в компост. Компоста се обработва, за да се и извади метана от него преди компоста да се пръсне в полята. Това са най-ефективните за момента методи. От този модел обаче трябва да излезем. И за това мисля, че е важно посланието на господин Лефоль. А, ако разберем централния въпрос, централния проблем, то ще разберем, че имаме нужда и от една нова обща селско-стопанска политика, която да обърне гръб на 30-те години унищожаване на селското стопанство и 30-те години грешки. Благодаря, господин Петея. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, както и на изказалите се до сега. Записах си три въпроса. Най-напред наясно съм, че на всички тези проблеми няма едно а, лесно решение. Ключовата дума, която си записах, беше, че неупотребата не винаги е нещо положително. Например, неизползването на земята не е задължително да бъде добро от гледна точка на въглеродния двуокис. Опасявам се, че си записах само ключови думи, но ако съм разбрал правилно, ако не се използват изкуствени а, торове, селското стопанство може да има а, много а, положителни ефекти. Какво се препоръчва? Политиците имат нужда от прости решения, които са лесни за обяснение, така че да бъдат лесни за представяне на обществеността и за предаване на посланието. На второ място. Съгласен съм, когато беше казано, че а, селското стопанство не е проблем, а е част от решението. Аз самия съм селско-стопански производител и се надявам, че ще можем за в бъдеще да допринесем за разрешаването на проблема. На трето място, моя колега Бегинес каза, че трябва да се определят приоритетите за селското стопанство. Как можем да спасим да намалим емисиите въглероден двуокис чрез селско стопанство. Благодаря. Благодаря на учените, които представиха своите доклади. Искам да благодаря на колегата Лефал, който каза нещо много важно в началото, а именно, че трябва да бъдем много внимателни в начина по който използваме въглеродния двуокис, защото разполагаме с ограничени ресурс, ресурси. Преди 25 години аз основах а, а, организация, която се занимава с възобновяемите енергийни източници, тъй като бях наясно, че невъзобновимите ресурси са ограничени. Чудя се какво е качеството на данните, с които разполагате? Въпросът ми към учените е Какво ще кажете на хората, които смятат, че в момента непрекъснато се бълват различни статии за климатичните промени? метеорологичните станции са изключени от данните по климата. Също така има и коментари, че на 19 декември 2009 година имаше документ, който също предизвика доста дискусии. Не може да се каже, че е лесно да се приложи всичко, за което се говори. А, съществува важния въпрос за качеството на данните в Германия. В миналото имаше прогнози, че в Германия до 2000-та година няма да останат дървета, но това се оказа съвсем погрешна прогноза. В Великобритания се говореше, че до 2010 година няма да останат живи плетове. Тези данни също не бяха, не се оказаха верни. И моя въпрос е, ако тук имате някакви подозрения, има ли економически интереси за тези данни? на моите земи аз имам метеорологична станция на държавна метеорологична станция. Тя се използва от 1989 е, година и измерва температурата на всеки 10 минути. Между 90 и 94 година средната температура на моите земи беше 9.14 градуса. Тази средна температура не се промени за целият период. сега започва нов петгодишен период а, и видях минус 17 на а, показателите на метеорологичната станция. Въпросът ми е, можем ли да се доверим на научните данни? Оставам с впечатлението, че някои а, от учените, изключвам присъстващите днес, по-скоро действат като, като астролози. трябва да отбележа, че се поема много малко отговорност за грешните прогнози. Също така чувах изказвания през 1971 е, година имахме една необичайна зима, която беше особено мека. Имахме такава зима и през 86-та година. Декември беше толкова топъл, че малките птичета се раждаха, се излюпваха в средата на зимата. През пролета на тази година имаше а, реколта от а, ябълки. А, през пролета имаше и череши на пазара. Така че в общи линии не мисля, че всичко това може да се обясни с въглеродния двуокис. Каква е причината за измененията в климата? Ето това искам да чуя. Благодаря. Аз самия имам няколко коментара. А, мисля, че много хора в Европа споделят вашия скептицизъм. Според мен това в, известна смис... в известен смисъл има връзка с ролята на експертите, защото те трябва да говорят по-ясно за това, което се случва. А от друга страна, политиците също имат своята роля. А, те трябва да бъдат реалисти, когато става дума за измененията в климата. А, давам думата на следващия оратор. Господин Войчеховски. В духу, як... Благодаря. Господин председателю, склонен съм да се съглася с направените коментари. Ако погледнем положението в Полша, сега зимата е много студен. И като видите всичко това, като видите тези смразяващи температури, Поставя се въпросът доколко климатът всъщност се затопля. Внимателно изслушах трите изказвания, които чухме днес. Е, напълно се доверяваме на вашите констатации и на посланията, които ни отпращате. Но мисля, че има малко разминаване между надежната научна информация от една страна и това, с което хората са готови да се съгласят, това, което те са готови да приемат. Защото съвсем явно, и тук е, говорим не само за обикновените граждани, но и е, за една отделна аудитория, селските стопани, те имат е, много категорична позиция по тези явления, особено когато ни се е, говорят гръмки неща – да кажем, за това как а, техните животни са, засягат промените в климата. Нали, тук а, стигаме до старата загадка. А, защо са измрели динозаврите? Хората се нуждаят от причини, в които могат да вникнат които да са разумни и рационални. Научната информация ние като политици трябва да я преведем а, и да я преобразуваме в послание, което хората са готови да приемат. А, и това може да стане преди те да разберат. Мисля, че всички а, сме длъжни да положим това усилие да направим информацията разбираема за хората. Преди да дам думата на специалистите за отговора, господин Капула Сантос и след него още един оратор. Ще се опитам да бъда кратък. Искам да благодаря за направените изказвания, да поздравя и докладчика. Първо, мисля, че този доклад е много хомогенен. Въпросът за промените в климата е поставен в необходимия контекст и за това е необходимо да започнем този отдавна необходим диалог за общата селско-стопанска политика. Тук се предлага поредица от прагматични мерки и идеи, които могат да се превърнат в осъществими инициативи. Имам два въпроса. Първият е към специалистите. Разполагаме с спектър от решения, които биха ни помогнали да се преборим с проблем. В идеалния случай тези решения ще се използват съвместно, заедно. Но, а, а, разбира се, а, всяко от тях има своята цена и освен това те имат различен относителен дял в общото решение. Така че въпросът ми е, е, кое е оптималното съотношение между е, ползите и разходите? да кажем, повторното залесяване. Ако трябва да направим и избор, ако трябва да определим приоритет, кои са най-ефикасните решения в краткосрочен план в частност? Сега имам въпроси към докладчика. Вие споменахте а, е, в доклада, че трябва да се извършва повторно залесяване, но не се осмелихте. Извинявам се, че така се изразявам, но така ще го кажа. Не се осмелявах, осмелихте да кажете нещо повече. Именно нуждаем се от обща горска политика. Е, нали, днес би имало много препятствия за такова е, решение, но ако отвеждането на въглерода – е толкова важно, вероятно ще бъде също така важна следваща стъпка общността да си постави като цел общата горска политика. Благодаря. Госпожа Хенес е последният оратор в този първи кръг на дискусиите. Благодаря, господин председателю. Истината е, че Четем такива заглавия, тревожни заглавия от години. Когато работих в университета, учих география и биология. И а, това беше във времената, когато започнаха да се повишават температурите и започна да се усеща отражението на човешката дейност върху температурата на Земята. Но това беше преди доста време. Е, и нали, горе-долу е, можем да се върнем чак до ерата на динозаврите наистина. Е, тези тревожни заглавия непрекъснато ни атакуват с информация, че морското ниво ще се повиши, че световната география ще бъде прекроена – Както един колега е, преди мен каза, е, и аз не съм много убедена, че това ще стане, защото не наблюдаваме в момента ефекта, последиците, за които чуваме от години. Мисля, че това, което трябва да направим, е да приложим здрав разум. Много трудно да бъде обособена една единствена причина за промените, които е, наблюдаваме. Вярно е, че има и циклични промени, които са естествени. Възможно е промените сега да се ускорят и е възможно да изтъкат още много години преди науката да ни даде категорични отговори. Можем да се опитаме да намалим въглеродния двуокис, но това е въпрос на отговорност и не съм сигурна, че трябва непременно да мислим за катастрофични хипотези е, следствие на промените в климата. Това, което трябва да направим е да пазим околната си среда, за да бъде тя максимално благоприятна за нас и за децата ни. Сега, тези, които са против селското стопанство, не би трябвало да експлуатират промените в климата. Защото вреди се причиняват и на фермерите, и на отделни региони. И мисля, че тези вреди се причиняват неоснователно. И в много случаи в миналото нашите страхове са били пораждани следствие на економическите интереси на големи многонационални компании. Така че ние имаме нужда от това основно общо замеделие за целия Европейски съюз. Бих казала, че общата селско-стопанска политика трябва да ни помогне да оставим след себе си и на своите деца възможно най-приятна и благоприятна а, околна среда. И това изцяло се вписва в втория стълб а, на общата селско-стопанска политика. Това а, се обвързва и с идеята за обща горска политика, нещо за което е загатнал господин Лефол във втората част на доклада си. Мисля, че тук има място за политика на Европейския съюз. Трябва да обърнем внимание на запазване на земеделските традиции в Европейския съюз. И политиката ни в бъдеще трябва да е толкова стабилна и солидна, колкото в миналото. От гледна точка на написаното от докладчика, подкрепям доклада, но не знам а, как там се озовал този въпрос с а, етикетирането а, на въглерода, посочването на съдържанието на въглерод много е трудно е, въглеродният отпечатък да бъде измерен точно. И трябва внимателно да си даваме сметка в какви проблеми можем да си навлечем, ако се опитаме да извършваме такова измерване. Ако нямаме необходимия научен метод, ще бъде много трудно да докажем, че сме действали точно и прецизно. И тогава ще встъпят селските стопани от третите страни и ще а, ударят по интересите на нашите собствени фермери, ако нямаме методи, с които да измерваме точно. Благодаря. Така а, приключихме първия кръг а, от разискванията. А, вторият кръг ще се състои след като изслушаме останалите а, изказвания на специалистите. Искам сега да дам думата на експертите отново за коментари и за отговор на въпросите, които колегите зададох. Искам обаче да ви помоля и до някъде да се ограничавате във времето, защото трябва да се придържаме към графика на заседанието. Господин Рейковски, имате заседание. Е, имате думата. Specific... Благодаря, господин председател. Един конкретен а, въпрос, на който искам да го отговоря е за земеделието, за селското стопанството, консервационните техники. Всички ние ядем по три пъти на ден. Има държави по света, където са щастливи, ако могат да ядат един път, да се хранят един път дневно. Това, което ние може да направим в селското стопанство е да сведем до минимум а, а, почвата, която се нарушава, трябва да се използват техники за, по, за посев, за, и, защото нужните изследвания са показали, че с по-малко и интензивно обработване на земята се намалява а, отделянето на въглерод и, и отрицателното влияние е също така проистича от дизеловото гориво, което се използва в тракторите и другата селско-стопанска техника. Трябва да бъдем а, в, в състояние да реализираме важната роля на селските стопани да се, о, оловя, да се улови въглеродния диоксид колкото е възможно повече. И ако ако мога да обобщя, едно нещо, което може да направим в селското стопанство е да сведем до минимум нарушаването на целостта на почвата, Второто нещо, което може да направим е да подобрим системата на засяване чрез ротация чрез сейдбооборот, за да може да се сведе до минимум отрицателното въздействие в селското стопанство и нарушаването на целостта на почвата. Сега ще спра до тук, за да дам възможност на другите колеги и те да вземат отношение. Господин Франко Мара, ще се опитам да отговоря поне на някои от въпросите, които бяха към моята презентация. Първият въпрос, който искам да засекна, е ролята на селското стопанство като част от проблема и част от решението. Някои от изказалите се е, поставиха под въпрос приноса на селското селското стопанство към проблема. И ами, това валиден аргумент, защото животни има откакто свят светува. Ние отскоро се тревожим за климатичните проблеми, проблеми и промени. Това, което всъщност трябва да а, с, с това, с което трябва да се занимаем, е системата на отчитане на промените, на емисиите, на парникови а, газове. Ако вземем една държава като Ирландия, където аз съм запозната, запознат с профила на емисиите, през последните 20 години са се увеличили емисиите на парникови газове, макар че земеделието е в опадък. Тоест, а, то не е било източник на повишените емисии, а макар, че земеделието е произвело повече храна за Ирландия. Така че в този смисъл, да, вие можете да кажете, че е, е несправедливо да е, посочваме селското стопанство като фактор за повишаването на парниковите емисии, емисиите на парникови газове. Трябва да се знае откъде идват емисиите. Те са главно от е, транспорта, от повишаването на броя на превозните средства и от разстоянията, които те покриват всяка година. Това е основният фактор за емисиите, но системата за отчитане, с която разполагаме, е важна, защото трябва да се отчитат емисиите, които идват от селското стопанство. В Европейския съюз това е около 9% от емисиите. Именно за това ние говорим днес за а, приноса и за процента на тези емисии, които са антропогенни, предизвикани от хората. Необходимо е да се знае къде започва и къде свършва отговорността на селското стопанство. А, приноса на преживните за емисиите метан също така е много важен. Метана от, в, в атмосферата също така се причинява от аеробни и анаеробни процеси в блатата и също така от предизвиканите от човека емисии – е основният източник на метан а, в тази сфера идва от преживните животни. Отново а, повдигам въпроса за системата за отчитането, особено на емисиите от, на метан от а, преживните. Няколко души повдигнаха въпроса за внос на фураж от други държави в Европейския съюз. Това би трябвало да се отчете, когато се говори за емисиите в Европа от селското стопанство. Да, наистина трябва да бъдем внимателни тогава, когато определяме въглеродния отпечатък и етикетирането на въглеродното съдържание. Това до голяма степен е един философски проблем. Кой е отговорен за емисията? Държавата, която произвежда даден продукт или страната, която го използва. Сега системата е да отчита а, а, въглеродното въздействие, което потребява продукта производителите е, не трябва да отговарят за емисиите, докато ние като производители на храна, ние произвеждаме месо и го изнасяме. Ние трябва да отчитаме емисиите за нашето производство, а не те да бъдат отчитани от държавата, която консумира нашето месо. И един по-основен въпрос е къде е най-доброто място за произвеждане на храната, от която се нуждае планетата. Мисля, че основните а, въпроси са свързани с максимално добро използване на наличните ресурси, използването по най-малко въглеродо емен начин и а, да не се е, въвежда нова земя. Е, има, не съм сигурен за точните числа, но има не по-малко емисии при въвеждането на нова земя, отколкото от сегашните площи. Това беше едно заключение, до което се достигна в края на 2008 година. Трябва да се използва земята колкото е възможно по-ефективно за производство на храна, преди да въведем нова земя в производството. И както казах в изказването си, европейското селско стопанство е доста ефективно и ефикасно с оглед на количеството храна, произведена от единиц хра, земя и съответно във връзка с емисиите газови, произвеждани на килограм храна. По въпроса с ефективността на фуражите, това е нещо, което според мен е много полезна стратегия която трябва да бъде приложена в земеделието, за да може да сме сигурни, че животните не се хранят с друго, освен с храна, идваща от пасищата в приясно състояние или си лъжирана. Не е необходимо да се използват е, химикали за повишаване на ефективността на животните, защото това се прави трябва да се познава по-добре храненето на животните и мисля, че е необходимо да продължим в тази сфера. Други изказали се повдигнаха въпроси, свързани с валидността на данните за климатичните промени. Аз не съм климатолог, не мога да отговоря на тези въпроси. Тези въпроси трябва да се представят на хора по-компетентни от мен. Но има нещо основно, което ние правим като експерти, което правят и политиците. Мисля, че може да се постигне напредък по този въпрос, ако всички са обединени в този дебат. И би трябвало да се каже, че може да се очаква хората да прилагат решения, от които всички да печелят в оценката на технологиите, с които разполагаме и които се надяваме да разработим в бъдеще. Надяваме се, че тези технологии ще бъдат печеливши за всички от гледна точка на емисиите на парникови газове и други емисии. Единствено в този случай ще може да се постигне широко приемане от страна на селско, селските стопани. Така че е, необходимо е да се определят най-добрите решения, които да бъдат печеливши за всички. Ако ми позволите да очертая само няколко от тях, това е подобряване на системата, на нашата производствена система, по-ефективно използване на ресурсите в селско-стопанската система. Няма значение как ще го наречем. Важното е да управляваме селско-стопанската система с оглед на най-ефективно ефективното използване на онова, което влагаме в нея с оглед на производството. И това е изключително важно. Ефективното и ефикасно използване на азотни торове. А, трябва не ги е, увеличили сме производството от е, пасищата, повече храна се произвежда, е, печелят и фермерите, които няма да изразходват средства за изкуствени торове. Всичко това е изключително важно с оглед на ефективното използване на ресурсите на този етап. Това ще включи очевидно управляването на системите ни, независимо от това дали те са системи за произвеждане на определени реколти или са пасища. Трябва да се подобри производителността на нашите почви. Какви са стратегиите за най-добро управление? Много проучвания са направени през последните 15-20 години, за да се определи а, какво е отвеждането на въглерод в нашите почви. И сега трябва да направим още една стъпка, за да видим каква, как да повишим отвеждането на въглерод и да адаптираме системите на обработване на земята. Очевидно това е второто нещо, е, към което трябва да подходим. Мога да кажа конкретни неща, е, но последното нещо, което искам да спомена, е, като специалист по зоотехник, мога да кажа, че животните предлагат редица техники, които могат да бъдат използвани и подобряването на ефективността на използването на фуража от животните ще бъде от ключово значение. Необходимо е да а, отглеждаме също така животни с по-низки емисии на метан. Една вълнуваща сфера на научни изследвания е намаляването на метановите емисии чрез интервенция. Използвам термина в широки смисъл на думата за свеждане, за намаляване на производството на метан. Това не трябва да бъде химическа интервенция, но трябва да се използват нови геномни техники в микробиологията, за да се създадат иммунизационни стратегии, стратегии за енхибиране, за да може месото да се използва по различен начин. И отново това ще бъде печелившо решение за всички, ще се намалят емисиите и метанът, който се произвежда от животните, е, това е, е една загуба на енергия от 12% за животните. Този метан тогава вероятно ще доведе до подобряване на а, е, а, млеко на доя или на производството на месо от животните. Може би ще е, и ще минат 10-15 години, докато постигнем решение, но си заслужава. Извинявам се, че бях толкова дълъг. Председателя, благодаря. Искам да дам думата на господин Кук. Um, благодаря. Ще отговоря само на няколко въпроса. Това, което се опитах да направя в презентацията си, беше да подчертая много, многото ползи от преразглеждането на ОСП. Ползите ще бъдат не само по отношение на смягчаване на климатичните промени, но и във връзка с биологичното разнообразие. Един от въпросите беше бързите, бързите постижения. Според нас много важно е намаляването на вложенията в селското стопанство. Необходимо е да се влагат средства в методи, които намаляват замърсяването и в същото време са рентабилни. Ще, ще спечелим тогава, когато се замислим за подобрения в биологичното разнообразие. Имаше въпрос за обществено полезните стоки и дали селско-стопанските производители говорят езика свързан с тях. Ако разполагахме с обща селско-стопанска политика, при която публичните плащания са свързани с предоставянето на обществено полезни услуги, то политиците щяха да се замислят за това, има нужда от, една, от един по-голям обмен на информация между академиците и селско-стопанските производители. Споменахме въпроса за емисиите въглероден двуокис, както и за отчитането на емисиите. Ние а, трябва да се уверим, че не изнасяме навън своите проблеми, трябва да управляваме а, своето со, а, селско стопанство по един устойчив начин, като използваме по най-добрия начин ресурсите, с които разполагаме. Имаше въпрос какво трябва да бъде селското стопанство. То е, има изключително труден характер. Според мен селското стопанство трябва да бъде хармонизиран, да бъде в хармония с околната среда. Ето защо Не трябва а, да се опитваме да променяме характера и същината на почвите или на а, времето. Трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме. Едно от нещата, които споменах сутринта, но не беше зададен въпрос по него, беше важността на водните ресурси. А, във връзка с климатичните промени. И мисля, че не обърнахме достатъчно внимание на този проблем. Благодаря. Благодаря на експертите и можем да продължим изслушването с презентациите на следващите двама експерти. Благодарим им, че са днес с нас. Първият експерт, който ще се изкаже е господин Садовски. Той ще представи сценариите за свързани с изменението на климата за европейското селско стопанство, както и политическите възможности в рамките на ОСП. Господин Садовски, имате думата. Chwileczkę, panie przewodniczący, już ще tylko spróbuję. Благодаря, господин председател. Нека да започна с презентацията. Благодаря за поканата да се изкаже на това заседание. Не искам да крия факта, че когато слушаме аргументите, има известна доза скептицизъм в отговор на това, което чуваме. Смятам, че това е естествено, защото има неща, които ще бъдат приети, но и други, които не е задължително да бъдат прияти. Важното е да се замислим в дългосрочен план, да знаем, че съществува такова нещо като колебания в климата, климатични изменения за определен период от време. Сега говорим за смягчаване на климатичните изменения в областта на селското стопанство. Чухме подробна информация по тази тема днес. Ако разгледаме а, времето в Европа, на целия континент, мисля, че тук има нещо, на което трябва да обърнем внимание. Ето тук виждаме промяната в годишните валежи до края на този век. Това е един от режимите, които ще бъдат подложени на промяна, ето, когато погледнем северната част и южната част на континента, ще видим а, какви са очакваните дефицити. Проблема върху който се съсредоточихме днес бяха емисиите и ние се опитахме да установим какви са процентите във връзка с селското стопанство Установи се, че общия размер на емисиите, които са проследяеми към селското стопанство, е приблизително 9%. Трябва да си зададем въпроса дали именно селското стопанство е причината за този процент от измененията. Много трудно е, е да се установи какъв, е, каква част от, тази, е, от този процент е естествен, каква част се причинява от човешка дейност. Много важно е да подхождаме предпазливо към този проблем, така че да няма съществени грешки. Ако, например, погледнем проблема за ферментацията, както емисиите за въглеродния двуокис, и други, ще видим, а, че те са част от енергийния цикъл в селско-стопанския свят. Нека да погледнем посочените цифри тук а, във връзка с емисиите за парникови газове в Европа. А, 9% са емисиите свързани с селското стопанство. Важно обаче е да направим сравнение с емисиите от други източници. Много важно е да се види това и в перспектива и да се прилага подхода без съжаление. Съгласен съм, че намаляването на емисиите може да бъде организирано така, че да се облагодетелства сел, селското стопанство. Ако погледнем дружеството Макинзи, ще разберем, че те са организирали научни изследвания в Полша чи, чиято цел е свързана именно с е, произвеждането на емисии. Селското стопанство е един от секторите, където е възможно да се постигне смягчаване на определена цена. Важно е да разгледаме този проблем от гледна точка на цената, но има и други измерения, които не трябва да пренебрегваме. Ако разгледаме какъв е ефекта на климатичните изменения върху селското стопанство, ще трябва да поговорим за недостига на вода и наличието на суши. Видяхме съществуващите проблеми така че необходимо е да видим как се стопанисват водите. Има ефекти свързани с нови различните болести по растенията, както и вредителите, които засягат различните селско-стопански култури, например картофите в Полша. Прогнозира се 40% намаление в производството на картофи в Полша, ако продължат настоящите тенденции има доказателства за увреждане в резултат на горещините и по отношение на животните. Има и други фактори, които не трябва да пренебрегваме. Например, промяната на вегетационните цикли може да се окаже невъзможно отглеждането на определени култури в дадени региони в резултат на затоплянето и а, недостига на вода в други региони, които традиционно са били селско-стопански, обработваеми а, земи. Както виждате, добива на култури се променя. Можем да сравним а, с периода от 1961-1990 и симулираният добив на култури през 2080 може да се изправим пред дългосрочен недостиг на вода. До каква степен агротехнологията може да ни помогне в тази насока? Ето тук виждаме карта за отглеждане на култури в различните райони на Европа. Ако видим добива на култури, тук се проследява с неговите промени от север на юг на територията на Европейския съюз. Какви са ключовите проблеми от наша гледна точка? Политиците и селскостопанските производители трябва да са наясно, че може да има промени. Ето защо е важно да има кампания за информиране на обществеността селскостопанските производители ще бъдат директно засегнати, като климатичните изменения ще засегнат техния поминък. Разбира се, селскостопанските производители се радват да се адаптират тогава, когато това е необходимо и когато е възможно за тях от гледна точка на технологиите и на личните методи. Съществува обаче проблем от гледна точка на селскостопанската общност, Необходимо е те да са наясно с а, наличието на промените и необходимостта от адаптиране. Те трябва да бъдат подпомогнати в адаптирането към климатичните промени и да бъдат информирани как това да се случи и в какви насоки е важно да има адаптиране, ето защо е необходимо да се запомнят, да се информират селско-стопанските производители за това какво е налично в момента в тази насока. Адаптирането ще бъде на локална основа, защото всеки регион е специфичен и един общ подход не би бил ефективен. За това трябва да се действа не само на национално, но и на поднационално, регионално ниво. Ето тук има а, няколко точки, а, които а, са свързани с нашите препоръки за смягчаване на климатичните промени. Относно проблема за адаптиране, а, този проблем е много важен, като тук подчертаваме изпълнението на една дългосрочна политика – за нас е възможно да погледнем в бъдещето и най-вече да гледаме към а, задаващата се 2020 година. Можем да се опитаме да увеличим устойчивостта на селско-стопанските системи във връзка с ефектите от климатичните промени, както и във връзка с управлението на водните ресурси. Що се отнася до управлението на, сел... на стопанствата, отново трябва да разгледаме ефекта на климатичните изменения. Още едно нещо, което беше споменато в хода на нашата дискусия и което ще има ключова роля за в бъдеще е следното. Ако имаме селско-стопанска производителност на подходящото ниво, видяхме цифри за 70-те години, трябва да се признае факта, че има недостиг на земи. На определен етап има сблъсък между селското стопанство от една страна и регионалната политика от друга. За в бъдеще ще бъде необходимо да а, има повече земи, така че да се поддържат а, нивата на производителност а, такива, каквито сме свикнали с тях. Друго нещо, за което могат да, да помогнат науч научните експерти е, раз, е а, селектирането на а, определени животински видове. И във връзка с а, селско, общата селска стопа, селско-стопанска политика няма предложение, че ОСП а, ще трябва да прилага мерките а, изведнъж. Трябва обаче да бъдат постигнати целите за смягчаване на климатичните изменения. Има определена система за финансиране на ОСП. Разбира се, ще има крайна цел относно изменението на селското стопанство във връзка с климатичните изменения. Какви са добрите практики? тук се включва а, използването на нови инструменти във връзка с намаляване на риска от климатични изменения, както разработването на нови научно-развойни програми. Съществува а, сътрудничество между академичния свят, както и селско-стопанската общност. Това е много важно. А днешното събитие е много добър пример за сътрудничеството, обмена на опит, който може да има между държавите членки. Мисля, че всички ние сме изправени пред едни и същи проблеми и мисля, че две глави мислят по-добре от една. Благодаря. Е, Благодаря, господин Садовски. Петият експерт, който ще говори пред нас днес е господин Ян Ферхаген, който е научен сътрудник е, в е, университета Вагенинген. Е, той ще ни запознае с приспособяването на земеделието към промените в климата и последиците от това приспособяване за обща селско-стопанска политика. Имате думата, господине. Благодаря. Изготвил съм изказването си на английски. Но ще се опитам да продължа на холандски. А, мисля, че електронният ми адрес е пропуснат. Това може да се добави в последствието. Значи, селско стопанство и приспособяване към а, промените в климата. Първото, което трябва да кажем е, че както промените в климата, така и земеделието са глобални явление. Промените в климата имат отражение в Европа, но и във всички други части на света. Например, района в Африка, който се намира на юг от Сахара, а, изпитва конкретни трудности. Ние също в Европа сме свидетели на едно разделение между севера и юга. И това а, са разделения, които трябва а, да получат максималното необходимо внимание. Сега, по отношение на а, въздействието и отражението има пряко отражение промяната на климата върху земеделието, например по-ниска степен на производителност, свързана с стереотипите на случайни валежи, по-високи температури, промените в конкуренцията. Също така е, има и някои е, положителни последици промяната в климата, да кажем по-висока производителност при повишаване, свързана с повишаването на въглеродния с по-висока ефективност на използване на водните ресурси. Но дори тези положителни промени някак се неутрализират от страничните явления, като суша, наводнение, градушка, буря, които могат да унищожат цялата реколта за кратко време. Що се отнася до косвеното отражение на промените в климата, повишаване на морското равнище и нахлуването на солена вода в сладководните източници. Е, това са е, много сериозни е, промени и последици, особено в Холандия. Те засягат качеството на питейната вода. Променят се вредителите, променят се болестите, те стават изобилни. Освен това, промени търпят и самите видове, животински и растителни. Променят се хранител... цените на хранителните продукти в цял свят. Вече е, бяхме свидетели на такива промени и ще бъдем е, свидетели е, на такива и в бъдеще. Също така, е, структурите, които сме изградили, е, търпят увреждания вследствие на сушата, наводненията, бурите и градушките. Много важен момент тук е, че приспособяването и ограничаването на вредните последици са взаимно обвързани и взаимно допълващи се стратегии. Значи трябва да направим така, че мерки за приспособяване и ограничаване на промените да съществуват като адаптирането се отразява върху борбата с климатичните промени. Нашата продукция, нашето производство трябва да бъде безопасно за климата и трябва да бъде така благоприятстващо климата. Свидетели сме на най-различни тенденции, във връзка с които трябва да анализираме промените в климата економически, технологични, обществени тенденции – Дължни сме промените в климата да ги отразим интегрално в плановете за земеделието, в селско-стопанската политика. Тоест, земеделието трябва да бъде поставено в контекст. Има разлика между това да правите нещата по различен начин и да правите други различни неща. Ако искаме фермерите да се приспособят, по няколко начина можем да ги стимулираме към такова приспособяване. Финансовите стимули са една възможност. Друга възможност е да се помисли дали когато селски стопанин се пенсионира, ще има кой да го наследи. Тук може да се предвидят стимули за приемственост може би тук е, Европа има известно конкурентно предимство в сравнение с е, други е, региони. Що се отнася до политиката, трябва да видим на какви нива се вземат политическите решения. Правили сме изследвания за отражението на промените в климата върху земеделието, особено що се отнася до пазарите. Правили сме такива изследвания в северните провинции на Холандия където а, е, е сериозен въпрос и сме си задавали питането дали е необходимо да правим там повече инвестиции. Е, значи, необходими са промени в производството от гледна точка на климата, въглеродния диоксид, технологията. Е, също така трябва да е, имаме предвид промените в търсенето вследствие на демографски показатели и промяна в режимите на хранене. И също така трябва да имаме предвид промяната в земеползването а, ние а, до сега а, някак сме залагали на твърдите горива и а, сме имали регионален подход, който ни е осигурявал относителна конкурентоспособност. Ето тук а, графично изобразяване на различни тенденции. Надявам се, можете да видите добре графиките. Това е графика първата, която а, показва а, отрицателното отражение на промените в климата върху земеделието в цяла Европа. А във втората графика показва отражението на технологията върху промяната в реколтата. Втората графика очертава четири различни възможности – Показва се, както казах тук, отражението на технологията върху реколтата. В първата година, поради технологичното управление на, култури, на културите, има гигантско увеличение на реколтите. Всичко това е подплатено с много голям обем научни изследвания особено по отношение на животновътството. Б2 е крива, която отразява регионалното измерение. Тук технологичният напредък е много по-бавен и технологичният обмен е много по-ограничен. Значи, гледаме производителността. Да кажем, лисни зеленчуци и тяхното производство. Специално тази е, графика е за житото. Ако вземем период до 2050 година, между 90 и 2050 година, виждате, че има много голяма разлика в отделните региони на Европа. В северо-западна Франция ще има подобрение на показателите, благодарение на промените в климата и усъвършенстването на технологиите. Ако пък погледнете сега търсенето и предлагането за житото в 27-те държави членки, колкото по-голямо е производството на житото толкова, в, в Европа, толкова по-малко внос ще има – а, и ще можем да произвеждаме повече зърно, отколкото а, внасяме. Даже ще има излишък. А, това е в вариант А1. В Б2 виждате какво става. това е модел, който трябва да се впише в глобалното състояние. Ако се увеличи производството, се създава буфер и е, е, се създава едно пространство за маневриране в е, вариант А1. Може би тук е, на следващия диапозитив е, се е, вижда как е, при повишаване на производството в някои региони има съответстващо нарастване на търсенето, има значение гъстотата на населението, броя на хората. И а, тук съм очертал основните земеделски райони в а, Европейския съюз. А, економическата големина е много а, съществена. А, за определение на бизнес плана на съответното предприятие. Вижте, че през 2050 година производството на зърно ще се увеличи в северо-западната част на Франция и тя ще се превърне в житница на Европа. Говоря за бъдещето. Е, това е вариант А1. А в вариант Б2 е показано отражението върху други части на Европа. Ще има промени в отделните страни. Виждате, че земеделски райони, които са разположени в две или повече държави, също имат своето значение и роля и това ще помогне за планирането. Сега, приспособяването и земеделието. Промените в климата са много важен фактор, но не непременно най-важни. И за това трябва да знаят фермерите по какъв начин да управляват фермите си, така че промените в климата да се разпределят равномерно. Както казах, в момента забелязваме една разделителна линия, демаркационна линия между севера и, и юга както в глобален план, така и в Европейския съюз. Очаква се по-нататъчна регионална концентрация и специализация на селско-стопанското производство. За да осигурим необходимото приспособяване, трябва да разговаряме по тези проблеми с селските стопани на местно ниво и също така във всеки регион на Европа трябва да се знае какво става другаде. Така че е, положението в отделните райони и зони на Европа да може да се сравнява. Трябва ни сравнение и с по-далечни райони, например Мексико. Е, от тук можем да направим извод какви промени да настъпят във фермата, как да променим оборудването, как да променим превозните средства, които използваме. И можем да почепим сериозни полуки от начина по който е организирано земеделието в други части на света. Също така трябва да подобрим капацитета си за справяне с крайни явления, с екстремни явления също така трябва да подобрим е, борбата си с е, вредителите. Естествено, тук има много въпросителни. Колко приспособяване е, ни е необходимо и колко ще струва то? Така че и економическата страна на това приспособяване все още ни е малко неясна. Възможно е да предвидим и някои конкретни регионални последици на промените в климата в общата селско-стопанска политика, за да бъде подкрепено производството на храни, които са безопасни от климатична гледна точка, не вредят на климата, за да бъде поддържано биологичното разнообразие и да се предвидят определени услуги, ландшафтни услуги, услуги свързани с безопасността. Ако а, настояваме храната а, да се произвежда на място, т.е. храната, която потребяваме да се произвежда на място, а, трябва да знаем това какво ще струва, защото то има своята цена. Значи, е, тук а, трябва да имаме също предвид, че а, един нов сорт растения да а, се появи, са необходими 10 години. Значи технологията е на лице. Усилия и инвестиции се полагат, но трябва добре да планираме дейността си във времето. С това приключвам изказването си. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Верхаген. Сега започваме с дебата. Госпожа Палсен има думата. Тя ще бъде първа. Благодаря, господин председател. Беше истинско удоволствие да, из, да изслушаме днес експертите. Аз и бих желала да благодаря и на докладчика господин Лефол за фантастичния доклад. Мисля, че е, трябва да се погледне цялата картина и това да служи като отправна точка за дебата по тези въпроси. Мисля, че всички ние трябва да се опитаме да мислим с еднакви категории, когато се впуснем в повече подробности. Трябва да кажем, къде се намира звездата, която аз гледам сега на небето, да имаме цялата картина и едва тогава да се впуснем в подробности? горското стопанство не е основния проблем. Не съм напълно сигурна, че трябва да съсредоточаваме вниманието си в селското стопанство и в горското стопанство върху емисиите. Трябва да отчетем възможността им да улавят и да отвеждат въглерода. Ако се разгледат нещата по този начин, се вижда, че има много ползи не само от отвеждането на въглерода, а да се отиде и по-нататък, ако ще се управлява селското стопанство по този начин, автоматично ще имаме по добро качество на водата, по-чист въздух, по-добро биоразнообразие. Така че това са редица въпроси, които се решават, ако намерим селско-стопански методи, които се грижат за земята, И мисля, че ще трябва да оставим колкото е възможно повече а, инициативата на майката земя, ако искаме да запазим производството, е, защото е, обработваемата земя ще даде по-добри е, добиви, ако имаме по-добра естествена среда с повече микробиологична флора. Значи, ако нагледаме цялата картина, се оказваме в ситуация, в която хората не вярват на връзката между парниковите газове и промените в климата. Трябва да изходим от постановката, че климатичните промени са факт и да отчетем това, когато определяме бъдещето на селското стопанство. Има една подробност, която може да доведе до големи промени. Ако използваме сегашните техники в земеделието и горското стопанство, може би може да се реши проблема с енергетиката, включително и с горивото за селско-стопанските машини. Ние може да използваме остатъчните вещества от е, реколтите за използване за производство на биогазове и това ще бъде по лесен начин за управляване на други остатъчни вещества. Трябва да се гледа, както казах, цялата картина. И а, вече подробностите да се гледат в контекста на общата картина. Каква, какво селско стопанство трябва да се е, прилага е, интензивно, органично. Според мен нито един от тези методи не е приложим сам по себе си. Трябва интелигентно да се съчетава старото и новото, високата технология и тъй наречените по-примитивни или органични методи, в селското стопанство. Не смятам, че някой е разгледал тази възможност на този етап. Искам още веднъж обаче да ви благодаря за коментарите. Сега господин Жозе Бове. Искам да се върна на предложенията, които биха могли да бъдат направени днес, защото ми се струва, че важното в доклада е това, което подчертава Стефан Лефол, като казва, че новата политика трябва да отговаря на екологичните, социалните и економическите резултати, към които се стремим. Такава трябва да е визията ни. Не можем да говорим точно само за едното или само за другото. И днес можем да покажем, че решенията не са несъвместими, не водят до несъвместимост между економиката и екологията. Двете неща не трябва да се противопоставят. Наистина, днес има системи, които са екологично вредни и економически не са непременно рентабилни. Мисля, че промишленият модел, доведен до крайност, е именно такъв модел. Във Франция наскоро е проведено проучване от Министерство на околната среда и Министерство на земеделието, мисля, че то е много интересно, за възможността да бъде преобразувана част от земеделските земи в а, земи, а, които произвеждат бобови култури. Да се мине от зърнените към бобовите култури. Във Франция има 230 милиона хектара а, на които се отглеждат бобови култури и в сравнение с миналото този брой, този обем земи или площ е много намалена, като в същото време ние внасяме. Тук говорим вече за много трудни равновесия. И така бихме могли, като а, увеличаваме този процент а, на земеделски земи, на които се произвеждат бобови култури, а, да намаляваме 41% внос. Това същевременно ще доведе до отвеждане а, на въглероден а, диоксид е, и вместо да губим от а, износа, а, ще а, можем а, да печелим. Ще печелим а, като уравновесяваме нещата и също времено ще отвеждаме въглероден диоксид. Така че наистина не бива да смятаме, че общата селско-стопанска политика, преориентирана по този начин, е антиекономична. Поставям отново въпроса за семената. Той е важен въпрос, защото той има отношение към продължителността на всяко нещо, което правим. И за това е абсолютно задължително селените да бъдат привлечени в научните изследвания. Това е въпроса, който тях най-пряко ги засяга, а именно преобразуването и превръщането в други продукти на семената. Благодаря, господин Сикорски. Има думата. Сикерски. А, благодаря. Три въпроса или може би по-скоро три коментара. След като изслушах експертите днес, както и докладчика, искам да запитам къде е най-голямата ефективност от гледна точка на инвестициите, които ще бъдат направени, къде ще получим най-добрата възвръщаемост за нашите финансови инвестиции, когато говорим за адаптиране, за енергетика, за самото селско стопанство, в каква насока трябва да бъдат нашите финансови мерки. Това е становището на Европейския парламент по този важен дебат. по втория ми въпрос е свързан с, с дебата екстензивно, интензивно, селско стопанство. Има натрупан опит от интензивното и екстензивното замеделие, този баланс ще бъде ли нарушен от климатичните промени. Да видим какъв е мащаба на производството, който би донесъл до ползи. И също така Искам да засегна въпроси за органичното а, биологично замеделие от гледна точка на а, щетите от а, климатичните промени. И също така е важен и въпросът с, с економията на вода. А, и а, с, с водното стопанство. И а, също така а, трябва да се разгледа тенденцията на органичното селско стопанство, да се учете значението на общата селско-стопанска политика за обществото, за потребителите, за околната среда да се отчете и екологичното измерение, защото ми се струва, че понякога пренебрегваме или забравяме въпроса за сигурността на е, хранителните на, на прехраната, защото общата селско-стопанска политика ни хранеше добре през последните години. Трябва също така да се отчете и външно-политическото измерение. От 2007 година нататък се появи проблем с, с доставката на храни и с, с себестойността на храните. А, и с отразяването на тези проблеми в пресата. Благодаря, господин председател. Два бързи въпроса. В една от презентациите беше показана една много страховита картинка на прогнозите за валеж за следващите 70 години. Искам да запитам до каква степен автора смята, че това е надежно, имайки предвид ненадежните изисквания, защото ако това стане, ще има сериозни мегра... миграции на хора от сухите райони към по-влажните. Може ли някой с ръка на сърце да каже, че това, че ще, че това ще се случи? Сега, по въпроса за тенденциите за производството на а, картофи в Полша и какво ще повлияе върху отглеждането на картофите в Полша? Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за добрия доклад. Мога ли да помоля акцент, да, да кажа, че акцента върху климатичните промени отклонява вниманието ви от това, което трябва да бъде нашата основна задача по-добро управление на ресурсите. Може би за това сме е, толкова скептични. Е, трябва да управляваме по-добре е, ресурсите си и вместо да поляризираме становищата, да видим онова, което ни обвинява. Второто нещо, във връзка с казаното от втория оратор и за схемите. Правилно посочихте, че при схемите няма приемственост. Понякога ползите от една схема се губят веднага, щом се изостави схемата. Може би и това е, е въпрос, който също да бъде разгледан. Един конкретен въпрос за почвата и е, обработването и защо е, е, има едно нежелание да се говори за минималистичното обработване на почвата повтарям, не за да ви отекчавам, но за да подчертая, ние не използваме най-добрите познания, с които разполагаме в селското стопанство. В момента се попълват формуляри за селските стопания, не се говори за доброто производство и за доброто управление и използване на почвите. И на последно място никой не спомена за а, економическата изгода от селското стопанство. А, а, ако тези въпроси не се вземат предвид, е, как да накараме фермерите да инвестират е, в е, климатичните промени? Благодаря. Последния оратор е господин Хауслинг. Имате думата. Мартин Хойслинг. Благодаря, господин председател. Връщам се към последната дискусия, която проведохме по-рано тази сутрин. Разбира се, докладчика ще е, вземе отношение по този въпрос, както е уместно, но е очевидно, че има големи спорове. Ако погледнем анализа, мисля, че има една глобална тенденция и това не може да се отрече общото усещане, че е необходимо да се реагира на този проблем. Може би трябва да се търсят решения и от моя гледна точка те би трябвало да се търсят в общата селско-стопанска политика и как тя се променя, как тя се приспособява с оглед на зададените цели. И от... забелязвам, че е, има промяна тогава, когато говорим за устойчивостта, което отговаря на е, императивите на селското стопанство в определени региони на Европейския съюз е, трябва да се разглежда селското стопанство от гледна точка на въглеродния отпечатък. Това са все неща, които ще ни дадат възможност да променим тенденциите, особено тогава, когато става въпрос за употребата за, на а, твърди горива Климатичният фактор. Фактора климат е част от уравнението и ще бъде много трудно да се продължава да се работи по общата селско-стопанска политика по стария начин. Спомена се втория стълб на общата селско-стопанска политика, но той не получи вниманието, което задъл... заслужава. И може би в следващи дебати трябва да се обърне внимание на развитието на селско-стопанските райони. И съм сигурен, че докладчика е събрал много полезна информация, която да му помогне в е, доклада. Сега. Може би експертите могат да отговорят на въпросите. Дори експертите, които говориха в началото на дебата, могат да вземат отношение. Господин Садовски. Благодаря. Ще отговоря на някои от въпросите, зададени към мен. Най-напред, относно общите коментари, климатичните изменения са факт. Това е един урок, който трябва да научим. Ясно е, че в момента виждаме заплаха от вредители в северните части на общността, които преди не съществуваха там. Виждаме вредители и по животните, които се придвижват към други региони, като тези движения са лесно проследяеми, те ще продължат и за в бъдеще. Разбира се, има и различни въпросителни по тези въпроси. Относно общата селско-стопанска политика, тук стои въпроса за защита на почвите. Няма стратегия за това. И ние виждаме влушаване на водите, чието происход е промишлен. Необходимо е да се поддържат достатъчни нива на плодородие на почвите. Беше зададен въпрос коя е най-ефективната област от гледна точка на финансовите мерки, които предприемаме. Мисля, че транспорта е една от тези основни области. Много е трудно да се постигне успех – Много важно е това, че е трудно да се свие размера на транспортния сектор а, и е необходимо време, за да се постигне промяна. Беше зададен въпрос относно мащабите на производителността. Ако видим цялата картина, а, за определен период от време ще бъде необходимо да се увеличи е, наполовина селско-стопанската продукция. Има въпроси относно, развиващ, относно развиващия се и развития свят. Въпросът за водните стопанства е централен тъй като а, за селското стопанство напояването е много важно, но ако ние не се грижим за водните а, ресурси, това може да има а, своето влияние върху напояването. А, сигурността на прехраната а, също е проблем, с който трябва да се занимаем. Беше зададен въпрос дали а, има реални а, ефекти или не. Не става дума толкова за прогнози, колкото за различни сценарии. Те се базират на различни а, физически и а, химични а, данни това не е само по себе си прогноза. Разполагаме с фактическа информация, която науката ни предоставя, така че ние можем да разгледаме различните сценарии и да очакваме какво би могло да се случи а, при а, отсъствие на реакции от наша страна. Относно проблема с картофените насъщения, видяхме промени в добива на картофи, които могат да се проследят до климатичните промени. Благодаря. Благодаря. Казва председателя. Следващия оратор. Към мен бяха зададени няколко въпроса. Имаше въпроси относно какво ни очаква в бъдеще относно а, земеделието. Много е трудно да се отговори. Различни проучвания ни казват, че има различие между земеделие базирано на производството и земеделие, което се разглежда от гледна точка на стоките и услугите. Земеделието е важна част от економиката. Също така той има а, своята функция за биологичното разнообразие, както а, и за а, други отрасли, като а, отрасъл, отрас, отрасъла за възстановяване. А, смекчаването на климатичните изменения също е факт то се е, фокусира върху въздействието върху селското стопанство. Говорим за многофункционални селскостопански методи, като подходът е различен. При по-интензивното земеделие е, имаме е, голям потенциал. Селскостопанските производители участват активно в адаптирането Например, в Холандия различни селско-стопански производители произвеждат собственото си електричество. Има проблеми за млекопроизводителите. Те също активно търсят разрешение на проблемите в новите технологии. Имаме налични технологии, но те не винаги се използват по най-добрия оптимален начин. В Холандия, например, производство в парниците е, е много важно. То обаче изисква съответните инвестиции тук говорим не само за интензивно а, или екстензивно земеделие, по-скоро трябва да говорим за ефективно организиране на земеделието и ефективното използване на ресурсите и земята. А, относно сигурността на прехраната, има различни сценарии. Например, сценария за отворения пазар, който зависи от цените на световния пазар. Какви са ефектите за отделните селско-стопански производители? Те зависят от различните сценарии. Разбира се, парламента ще разглежда общата селско-стопанска политика в един глобален контекст. няма да навлизам в дълбочина. Смягчаването на климатичните промени, ограничаването им е много важно. От, е, там, откъдето аз идвам, най-добрата политика е опасването. То е свързано с е, горите, дърветата и други. Разбира се, когато говорим за обработване на почвите, много интересна е методологията на а, нулево обработване. Много трудно е да се определи то в количествени измерения. Има елементи, които не са постоянни. Например, когато се стигне до, от, методи, до методите за разораване. Тук се появяват въпросите свързани с селско-стопанските практики. Има някои, които се насърчават и други, които, на които не се гледа с добро око. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи за изказване от експертите, които се изказаха в началото на дискусията? Имате думата. Необходимо е да се подчертае проблема с ограничените водни ресурси, въглеродния цикъл, цикъла на азота. Всички те са свързани помежду си. Ние нарушаваме тези цикли, когато обработваме почвите. Така че в крайна сметка много по-голям проблем ще бъде проблема с водата, отколкото проблема за въглеродния двуокис. Втория проблем, който беше подчертан, беше с азотните торове, а именно е, един тон от синтетични а, торове а, има води до 1.2 тона въглероден двуокис в атмосферата. В САЩ имаме автор, Том Хегер, който а, заяви, че органичното земеделие ще а, издържа население от 4 милиона население. В момента населението е 7 милиона, 7 милиарда а, и е необходимо да се използват а, органични торове, така че да се поддържат селскостопанската селско продукция. 29% е съземните площи на света. 11% от тях са обработваеми. Имаме ограничени земи, които, които поддържат населението в световен мащаб, което не престава да расте всяка година. Ето защо трябва да използваме своите ресурси по-ефективно – и да увеличим производството на храни за бързо растящото население. Имаме ограничен брой селскостопански производители, ето защо новите ни политики трябва да бъдат устойчиви. Относно работата като екип, разполагаме с акроним, че Тим, екип означава всички заедно постигат повече. Ето защо политиците, селско-стопанските производители и потребителите трябва да обединят усилия, за да разрешат проблема с прехраната и енергийната сигурност. Понякога сме консервативни в своите преценки, така че постигаме по-безопасен, по-безопасен резултат. Има съществени културни промени за някои от нашите селскостопански производители, но след като те навлязат в системата, те се чувстват по-удобно. Това е една отделна култура, традиция. Те са свързани с съответните характерни за тях проблеми. Ще бъде необходима промяна за разработването на устойчиви системи. Не трябва трябва да намерим начини да разработим нови технологии, които ще изискват ново оборудване на по-високо ниво и по-високо ниво на управление. Няма нищо лошо в това да повишим своите умения за управление. Селско-стопанските субсидии в Европейския съюз и САЩ подкрепят традиционното обработване на почвите. Мисля, че са необходими промени в политиките, така че да се подчертаят и да се субсидира опазването на екосистемните услуги. Този тип земеделие ще бъде по-устойчиво, и ще става все по-важно и по-важно от гледна точка на нарастващото население. Никой не обича да говори за контрол на, на растежа на населението, но ние разполагаме с ограничен брой ресурси и ако не вземем предвид това, то ще нанесе сериозни вреди върху нашата цивилизация. Благодаря на експертите. Сега ще дам думата на господин Стефан Лефол за окончателните му заключения. Благодаря, господин председателю. Мисля, че проведохме дебат извънредно богат и както останалите, аз на свой ред бих искал да благодаря на специалистите за това, че дойдоха днес сутринта, за това, че много ясно изложиха предизвикателствата и това, което може да бъде предложено а, като решение. Благодаря на всички членове на Селскостопанската комисия за изказванията. Искам само да кажа няколко думи за скептицизма към а, затоплянето на климата. Винаги има скептицизъм, когато се поставят такива важни въпроси. Но, както беше казано, има и някои обективни елементи. В Тихия океан някои народи, които живеят на острови, виждат съвсем ясно с очите си всеки ден как се повишава морското равнище. Също така в Бангладеш, ако погледнете това, което става в Южна Европа и в Испания ясно се показва и това бе посочено от един от експертите, че а, температурите са се покачили и че изсушаването на земята се е задълбочило. А това е изключително тежък проблем. Така че не можем да кажем нищо не става. А, нали? Е, вярно, е, нашия колега заместник-председателя е, се пошегува с е, динозаврите, е, които просто са изчезнали без нищо да видят да става. Е, Въпросът, който ни се поставя, е дали ще се правим на полудинозаври и ще изчезнем, или ще седнем около масата, за да намерим трайни решения. Защото едно а, нещо е вярно. Земята ще продължи да се върти с нас или без нас. Затова нека поставим проблема. Е, госпожа Магинес каза, е, че може е, да се отиде извъд, из, извън, отвъд скептицизма. Аз от самото начало поставих така проблем. Трябва да разгледаме цялата проблематика как селското стопанство в достатъчен обем а, да бъде, а, е, за да а, е, поддържаме продоволствената безопасност и в същото време а, е, да бъде безопасно производството, за да не нарушаваме неговата екологична основа. За това ни е необходимо уважение към живото. Тук трябва да имаме единен подход, който ни позволява а, да разработим утрешните модели на развитие. И от тук ще проистече устойчивостта на нашия капацитет да се развиваме и да дадем отговори на въпросите, които ще задават нашите деца и внуци. И има нещо, което зададох като постулата. Трябва да бъде глобален подхода ни. Не можем вече да подхождаме частично с една директива за един проблем, друга директива за друг проблем експертите казаха, трябва всички да бъдат печеливши. Необходими са економически решения, които са печеливши и за фермерите, защото намаляват разходите, но са печеливши и за обществото, защото водят до запазване на богатството от природни ресурси, на биологичното разнообразие, което е също много важно, а по отношение на природните ресурси специално ще повторя, водата е от основно значение. Значи, тук има вече методи, има биологично земеделие или това, което бе казано за опазване на почвите, агрогорското дело. Методи, които ще ни позволяват да улавяме и отвеждаме въглеродния диоксид. Тук съм съгласен с бележките за общата горска политика на Европейския съюз. Мисля, че за първи път въобще в един доклад на Европейския парламент се засяга този проблем тук трябва да стигнем до извод как общата селскостопанска политика може да позволи да извършим този екологичен преход. Това е предизвикателството. По този начин трябва да подходим към проблема. И както Жозе казваше, не става дума за избор, който е направен в определен момент да го накараме да еволюира конвенционалното замеделие. Политиците трябва да преценят капацитета на земеделието и на общата селско-стопанска политика. Можем ли да дадем политически отговори на проблемите и то по глобален начин? Това е важно. Но за да стигнем до някъде, трябва да започнем. Около масата най-напред задаваме перспективите. Трябва да се обединим на основата на обща селско-стопанска политика за 2013 година. Много се радвам, че бе проведено това обсъждане днес сутринта. То бе много посочно. Бих искал да продължи обсъждането и накрая да стигнем до доклад който наистина ще подхожда глобално към ролята на земеделието в обществото. Глобално. Благодаря. Мисля, че това изслушване беше много полезно, на много полезна среща и смятам, че всичко, за което говорихме днес, ще повиши а, стойността на доклад, изготвен от нашия колега. Позволете ми да припомня, че крайният срок на за, за изменение